Кива докладчикът е господин Шепфлин. Имате думата, господин докладчик. Uh, благодаря, господин председател, господин комисар, заместник председател на комисията. Първо бих искал да благодаря на колегите в Сянка, с които работихме заедно по този доклад за Европейската гражданска инициатива. Съдействието помежду ни беше образцово и а, гласуването в комисия бе единодушно. Едва ли е необходимо да подчертавам колко рядко се постига това. И това само по себе си е послание е, и доказателство, че Европейска гражданска инициатива съвсем уместно се разглежда като основен инструмент в институционалната структура на Европейския съюз. Основната идея е както ясна, така и деликатна. Гражданите на Европа следва да имат възможност да подемат законодателни инициативи по въпроси, които и засягат на общо европейско равнище. Всеки си дава сметка за това колко далеч са европейските граждани от Европейския съюз и Европейската гражданска инициатива е един от мостовете през тази пропаст. Позволете ми да подчертая, че тук не става дума за подронване на представителната демокрация, която е основна ценност на всяка демократична система. Нас самите всъщност. Не напротив. Гражданската инициатива засилва европейската демокрация, като въвежда форма на гражданско действие, което е успоредно на нашата дейност като представителен орган. Не е и пряка демокрация гражданската инициатива. Някога в класическата гръцка държава това може и да е вършило работа, но когато тук става дума за 500 милиона граждани, това едва ли е възможно. Тук става дума за един е, е, съществен въпрос и обединяването на достатъчен брой граждани в колективно действие. Мобилизационният характер на тази инициатива не бива да се подценява. Тук е, се изискват организационни умения, ентусиазъм и привързаност за политическо действие в Европа. И от тази гледна точка Европейската гражданска инициатива е начин да бъдат въвлечени европейските граждани по един непосредствен начин в европейското политическо пространство. В край на ще винаги ще има а, някакво обтъркане и противоречие между политиката на представителството и а, низовото политическо участие, така да се каже. Идеята, че европейските граждани могат да действат заедно по въпрос, който общо ги интересува, добавя нещо към идеята за колективна Европа, Нещо, което всъщност е факт в някои от държавите членки. Онова, което диференцира обаче общоевропейското политическо пространство е, че законодателството се инициира от Европейската комисия. Европейската гражданска инициатива променя това, като дава възможност и на гражданите да поемат такава инициатива. Така се променя уравнението на европейската политика, добавя се негов нов член. Толкова, що се отнася до общата теория на гражданските инициативи. Да се надяваме, е, обаче, че бъдещето е, ще докаже смисъла от тази инициатива, тъй като е, повече от 50 граждански инициативи днес е, нито една не е стигнала до нормативен акт, т.е. 100% неуспех. И аз съм разговарял с европейски граждани. Разочарованието е категорично. Е, оплакват се хората от бюрократизация, от съпротива от страна на органите на комисията и общо е усещането, че макар и комисията от правна, от юридическа гледна точка да се е отнесла напълно коректно, всъщност се е затворила очите за политическото измерение, за гражданското участие. И значи целта на моя доклад е да се обърнем с лице към тези е, недостатъци, призовавайки Европейската комисия да прояви по-голяма гъвкавост с надеждата, която изразявам и пред вас, реформата на Европейската гражданска инициатива да я превърне в един действително действащ инструмент. Вице-президента на комисия. Заместник председателя на комисията Тимерманс има думата. Благодаря, господин председател. Приветствам тези, този разговор за Европейската гражданска инициатива. Приветствам Шофлин, отличен принос. Той ми дава е, отлична основа да е, подхвана въпрос, който възникна още по време на изслушването ми в качеството ми на кандидат-комисар. Е, Комисията Юнкер се ангажира с редица направления на, на действие. Това е едно от тях но трябва да променим и начина по който работим. Не става въпрос само за е, онова, с което се занимаваме. И в това отношение Европейската гражданска инициатива може да, да има своя особен смисъл. Това е инструмент наистина за пряко влияние на гражданите върху политиката за влияние върху програмата на Европейския съюз, за извеждането на преден план на въпроси, които най-вече засягат гражданите. Е, и следователно това е инструмент за политически диалог като член на конвента на времето, представител на Холандския парламент, аз участвах в е, е, нормативната разработка на гражданската инициатива. Днес е, този инструмент попада в периметъра на моите правомощия. Един млад, така да се каже, инструмент все още, но все пак известен опит имаме. Миналия месец март комисията докладва за първите три години от прилагането му и можем да кажем, че Европейската гражданска инициатива вече проявява потенциала си. Регистрирани са близо 34 инициативи, три успешно са привлекли повече от 1 милион подписа всяка от тях. Общо взето около 6 милиона граждани са се подписали. Впечатляващо. И всички тези усилия изковават връзки между единомишленици навсякъде в континента поставят началото на един действителен общоевропейски дебат за изграждането на едно европейско обществено пространство, за възникването на европейски демос. Но в същото време Европейската гражданска инициатива трябва да стане по-дружелюбна към самите граждани. Отбелязвам редица моменти от вашия доклад, господин Шофлин. Те, прочим, са в съзвучие с нашите изводи. Ние вече работим за преодоляването на някои недостатъци. Например, комисията създаде контактен център, който вече получи и отговори на повече от 1200 въпроса на всички европейски езици по отношение на процедурата. Конкретно се съдейства на организаторите на европейски инициативи, след като те бъдат регистрирани, в това число, осведомявайки ги за правните изисквания, за организационните изисквания. И отвъд своите задължения по регламента, е, ние на сървърите на комисията, безплатно в интернет, предоставяме електронно пространство на гражданските инициативи. А понякога е, основен проблем е, са изискванията за защита на личните данни. В това отношение ние приканваме държавите членки да упростят тези изисквания, така че всички граждани да могат да упражнят правото си да подпишат дадена инициатива, ако желаят. Е, и още и още трябва да се направи, прочем, аз за това съм и тук е, е, при вас днес, за да ви изслушам, да видим как можем да подобрим действието на този инструмент. Ние много сериозно гледаме на вашия призив за нормативна уредба на инициативата. По-настоящем правим преценка на необходимостта от изменени и допълнение на действащата уредба. И ние широко, широко, не безогледно, но широко се вслушваме в заинтересованите страни. В това число очакваме и конструктивния подход на парламента и лично е, бих искал е, да ви поздравя и да ви благодаря, господин Шоплин, за отлично извършената работа е, при анализа на натрупаната до сега практика е, за изграждането евентуално на консенсус между политическите групи и комисии на парламента. Е, фактически вашия доклад не е партизиран, е, той е, е в руслото на усилията за изграждане на прекъснатите връзки е, между всички европейски граждани и европейските институции. И комисията, разбира се, не може да страни от това начинание. Благодаря ви. Благодаря. Господин Кауфман има думата. От е, правната комисия. Госпожа Кауфман, извинете. Благодаря, господин председател. Е, е, благодаря, господин заместник председател на Европейската комисия. Ние желаем да работим в е, този общ проект на Европейския съюз. И затова трябва след три годишен период да направим равносметка по отношение на Европейската гражданска инициатива ЕГИ. Да, действително, налага се обаче да направим и по равносметка на положителното, но и да си дадем сметка, че трябва да е, променим е, немалко малко неща. Бих казала, че трябва да направим един генерален ремонт. Най-вече националните е, звена в държавите членки трябва да бъдат променени. Е, би трябвало да потърсим възможност да свържем нещата и господин е, е, заместник-председател на комисията трябва ни връзка с младите хора. Над 16 годишна възраст младите хора, всъщност с навършване на 16 години, би трябвало да получат правото да участват в граждански инициативи. И е, действително е, Комисията би трябвало много бързо да се заеме с нашите предложения, тъй като Европейската гражданска инициатива трябва да бъде инструмент в полза на гражданите. Няма място за бавене. Благодаря ви. Госпожа Бесера от името на, на Комисията по петиции. Благодаря, господин председател. Европейската гражданска инициатива е първият инструмент на партиципативната демокрация, даващ възможност на европейските граждани да влияят върху управлението на Съюза. Три години по-късно обаче се оказа, че инициативата не сработва. Нещо, когато не работи, трябва трябва да се промени. Ето защо настояхме комисията да направи промени защото европейските граждани трябва да имат в ръцете си инструментите, с които да се ползват от гражданската инициатива, да разполагат с документация, да има еди, единна система за идентификация. Затова смятаме, че Европейската гражданска инициатива трябва да послужи за промяна на някои аспекти на първичното право. Тоест необходима е сериозна реформа, за да подобрим демокрацията в Европейския съюз. Благодаря. Преминаваме към политическите групи от името на НП господин Цаки. Úgy gondolom, hogy a polgári kezdeményezés... Благодаря, господин председател. Смятам, че Европейската гражданска инициатива е добре представена в доклада, който поражда и редица сериозни въпроси. Ето защо три постоянни комисии на Европейския парламент се занимават с този въпрос. Ние гледаме позитивно на инициативата, разбира се, но за съжаление опитът от последните три години е по-скоро отрицателен и ние се отнасяме и, и критично. Удовлетворени сме от това, че се очертава консенсус в качеството си на заместник председател на Комисията по петициите. Аз споделям този консенсус. Е, много е важно гражданите да осъзнават, да, да, да разчитат на, на възможността да, да се обърнат и да бъдат чути от европейските институции. Е, впрочем, няколко дела пред е, Европейския съд е, вече създават и допълнителна практика, като се надявам Европейската комисия да отчете това и да се отнася по-гъвкаво към специално въпроса за допустимост на определени граждански инициативи. Социалисти и демократи, господин, госпожа Бресо. Благодаря, господин председател. Започвам с думи на благодарност към господин Шепфлин, който е работил отлично. Благодаря и на докладчиците в Сянка и навече на докладчика в Сянка от моята политическа група, госпожа Кауфман, която дълго време работи по темата. Господин Тимерманс, чухме с радост, че вие се задължавате от името на комисията да предприемете необходимите стъпки. През първите три години открихме е, твърде много празноти, твърде много слабости в е, регламентирането на Европейската гражданска инициатива. Е, трябва да изясним е, процедурата, трябва да е, знаем как точно би трябвало да се процедира по отношение на регистрацията а, тъй като а, процедурата по регистрация естествено трябва на клаузите на договора за функционирането на Европейския съюз. Е, освен това трябва да помислим за една добре е, премислена е, процедура и по отношение на сроковете, и по отношение на всички детайли, свързани с онлайн подписването. Така че очакваме много повече ангажимент от страна на комисията. И след като а, вече подписите са събрани, естествено бързо, трябва да се получи отговор от комисията. Благодаря. Господин а, а, Уяздовски от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. От самото начало Европейската гражданска инициатива е, започна да показва някои слабости. А макар, че предложението първоначално бе предвидено всъщност с, е, с, е, с цел да се намали бюрокрацията и така, инициативата би трябвало естествено да обърне внимание на всички тези слабости и деликатни моменти. Очакваме отговор. Ще трябва да се намалят всички бюрократични пречки. Това очакваме именно от Европейската комисия. И в бъдеще е, всички инициативи, които е, се подкрепят е, съгласно разпоредбите от съответния брой граждани и са събрани подписите, ще могат да се развиват много по-бързо и безпроблемно, отколкото до сега. И така, ще има ли комисията възможност да приеме и да поработи по новите промени във връзка с регламента, които ние предлагаме? И така, господин заместник председател на Европейската комисия, парламентът си свърши работата и нещата в момента са в вашата половина на игрището. Вие би трябвало да поемете нещата. Господин Георенс има думата. Социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Гражданската инициатива е един от най-новаторските механизми на Лисабонския договор, за да върне демократична легитимност на Европейския съюз. И наистина тук става въпрос за по-активно участие на европейските граждани в европейския политически е, живот. При все това обаче вече 4 е, е, години след въвеждането на този инструмент. Следва да бъдем критични, критични без разбира се да подлагаме на съмнение основанията на този инструмент. Е, редица граждански инициативи се натъкват на непреодолими препятствия. Е, колегата Шофлин е, извърши отлична работа от името на Комисията по конституционните въпроси, която пък бе единодушна в своето решение. Ние подкрепяме идеите за облегчаване на процедурата и в същия ред на мисли е, би следвало е, комисията да регистрира само онази част е, от дадена гражданска инициатива, която попада в периметра на нейните правомощия, а останалите части да бъдат придадени на компетентните национални или е, поднационални органи. Ако споделяме общо становищата на докладчица, бихме искали да прецизираме обаче, че като политическа група Европейската комисия би следвало да е, приеме инициативи, засягащи първичното право на Европейския съюз. От тази гледна точка бие на очи това, че функционирането на Европейския съюз е нерядко парализирано от ограниченията на договорите комисията, доколкото разполага с инициатива е, да предлага изменения на договорното право на Съюза, би могла да се вдъхновява от конкретни граждански инициативи. И в тази връзка ние ще въведем изменение и допълнение, е, за да се даде възможност за граждански инициативи досежно договорното право на Съюза. Обединена левица, господин Спинели, госпожа Спинели, извинете. Благодаря. Европейският съюз въведе партиципативната демокрация по време на криза. Тогава откри, че има такъв феномен. Гражданската инициатива беше реакция на кризата. Днес, кри... Днес кризата е още по-задълбочена. Гражданската инициатива е на умиране. До сега нито една инициатива не е събрала достатъчно подписи и не е превърната в закон. За съжаление, докладът Шепфлин е непълен. Той е прият единодушно в неговата комисия. Защо? Защото улеснява последващите правни действия по отношение на гражданската инициатива. Например, изменение 4 по точка 34 не бива да се приема, то е безсмислено изменение, внесено от социалистите и иска от комисията да въведе разпоредба за възможност да има гражданска инициатива само след издаване на положително становище. До сега само 3 от 29 инициативи са събрали достатъчно подписи и една единствена инициатива е получила положителна оценка от комисията, но все още не е превърната в закон. Госпожа Малмстром по време на разискванията за ТИТИП каза, че не е получила мандата си от европейските граждани. А от кого, питам комисията, е получила своя мандат? От името на зелените думата има господин Тери Кабрас. Благодаря ви. С интерес и ентусиазъм е, колегите от моята политическа група допринесоха за приемането на регламента за Европейската гражданска инициатива, тъй като така се създава основата за истинско взаимодействие между институции и граждани. Е, институциите в миналото не рядко са показвали и арогантност. Е, е, моят колега, докладчикът господин Шафлин, е, е, работи конструктивно с всички докладчици в сянка и с всички колеги и за това е, ние приехме с голямо мнозинство неговия доклад в Комисията по конституционни въпроси. И все пак смятам, че трябва да направим по-рационална и по-добра системата за последващи действия на европейско равнище във връзка с европейските граждански инициативи да се предвидят съответните допълнителни средства, например промени във връзка с законодателството, приемане на нови правни актове е, според мен е, в текста все още е, не сме уточнили съвсем ясно каква е крайната цел, която преследваме. Така че би трябвало в е, е, нашата група е, и в целия парламент да помислим за положителната роля, която ще успеем да изиграем, ако засилим демократичните импулси и дадем възможност на гражданите да участват в една истинска партиципативна демокрация. Благодаря, господин председател. Per il gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta, l'onorevole Castaldo. Господин Кастало, до от Европа за свобода и пряка демокрация. Благодаря, господин председател. Гражданската инициатива събуди много големи очаквани и надежди за пряка демокрация след Лисабонския договор. Това е един от стълбовете на нашето движение на пет те звезди. А от толкова инициативи само една е определена като допустима. Преобладава бюрокрацията, преобладава нееднаквото третиране от страна на държавите членки по отношение на законодателната база. Така че е крайно време да намерим европейския отговор. Благодаря на докладчика, но са необходими много по-големи стъпки, политически стъпки за решаване между всичко останало и на конфликта на интереси в комисията. Да, допустимостта играе роля, но тук говоря и за решението относно това дали една инициатива действително е, продължава да се прилага, дали постига резултат, за да бъдем близо до гражданите и да уважим техните усилия за демокрация. Трябва да дадем възможност на нашите граждани да поискат и преразглеждане на договора по пътя на гражданската инициатива защото е важно да дадем нови възможности на хората, които могат да ни вдъхновят. Обръщам се към госпожа Малмстром. За групата на Европа за свободата и демокрацията господин Анема dat daarmee het democratisch deficit. Благодаря, господин председател. Наистина, на лице е демократичен дефицит в Европейския съюз. Европейската гражданска инициатива е средство той да бъде преодолян. И тук не става дума а, просто за по-нататъчна европейска интеграция а за привличане внимание на европейски институции, най-вече на Европейската комисия, на реалните социални проблеми, които тревожат гражданите по места и както посочи нашия доклад, че господин Шофлин, е, инициативите, които са успели да преминат през иглените уши на административната процедура, са толкова малко, че всъщност се поставя под въпрос действието на самата инициатива, на, на, на самата процедура. Би трябвало да бъдат преодолени тези, тези препятствия, е, да се въведе и механизъм за принуждаване на комисията да действа. И това е смисъла на измененията, които ние предлагаме. Благодаря. Следващият оратор за една минута, господин Балшо. Благодаря, господин председател. Европейската гражданска инициатива би могла да бъде средство за пряк достъп на гражданите до процеса на вземане на решение в Европейски съюз, но този инструмент, това средство е твърде неефикасно. Необходим е 1 милион подписа. От там нататък, разбира се, комисията трябва да свърши е, е, своята работа. 51 такива инициативи са подети, 3 са били допуснати, никаква законодателна работа не е последвала. Докладчикът се опитва да подобри нещата, но, но това, което прави, не е достатъчно. Та вземете миграционната криза. Виждаме, че политическите елити на Европейския съюз а, а, са така далеч от собственото си обществено мнение, от мнението на собствените си граждани, няколко изследвания на общественото мнение недвусмислено сочат наличието на е, е, сериозна поляризираност на, на мненията. Тоест, че преобладаващото мнение на гражданите е напълно различно от това на политическия елит. Ето защо е, е необходим просто европейски референдум, а не европейска гражданска инициатива. Ето това е демокрация на дело. Благодаря следващият оратор. Колега Палцо, имате има въпрос. Приемате ли го? Заповядайте. Uh, Благодаря, господин Балчо, господин председател. Е, ще ви задам няколко въпроса. Съгласен ли сте с мен, че ние е, не можем да направим понякога необходимото, за да поемам определена инициатива и в такъв случай какво се питаме, дали гражданите имат пречки или не. Естествено, че за тях е още по-трудно да прокарат някаква гражданска инициатива. Господин Балчо, да, ако правилно ви разбирам, не е загуба на време, когато се занимаваме с проблемите, свързани с гражданските инициативи и петициите. Не, във вашата държава бе проведен референдум и това може естествено да се използва. И предстои един изключително важен референдум, който би могъл да промени нещата, включително и в Европейския съюз. Благодаря. Европейската гражданска инициатива до момента се е свела до една единствена одобрена инициатива, но за разлика от колегите смятам, че е, инициативата е много полезна за демократичните процедури. Три инициативи са, се, са били прияти, но нито една от тях не е превърната в закон. Така че благодаря на колегата Шепфлин за този доклад. Надявам се, че комисията ще се активизира по повод на доклада и ще спомогне за упростяване на процедурата по събиране на подписи, за ускоряване на процедурата по гражданската инициатива, за да се постигнат реални резултати, защото инструментът гражданска инициатива е много важен и трябва да влезе и в националното ни законодателство. Благодаря. Благодаря на колегата Суица, колегата Тапардел. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, пряката демокрация от атински тип не е чак толкова отживяло времето си нещо. Европейската гражданска инициатива фактически е модерен инструмент за пряко участие на гражданите в процеса на вземане на решения. Внесени са до сега 51 и не такива инициативи с участието на повече от 6 милиона европейски граждани, които се стремят да променят лицето на Европа. Не бива обаче да се заблуждаваме, само три от тези инициативи са приети за допустими и по нито една не е предприето нормативно действие от Европейската комисия. Какво трябва да направим? Трябва да повишим успиваемостта на този инструмент. Как да стане? Чрез една система за събиране на подписи в електронното пространство, на първо място, и чрез популяризиране на тази възможност сред гражданите. Особено трябва да се разчитаме на младите. Младите далеч по-активно участват в обществения живот и тяхното участие би могло да ни изненада приятно е, в интерес на Европа. Аз, впрочем, съм за е, свеждането на възрастовата граница за участие в европейските граждански инициативи от 18 на 16 годишна възраст, за да се използва максимално потенциала на новите поколения в е, бъдещето на Европа. Благодаря. Няма да допусна сини карти когато се налага да спира микрофона заради пресрочване на времето. Следващият оратор. Европейската гражданска инициатива, съгласно Лисабонския договор, е определено достояние на европейския е, народ, на европейските граждани, засилващо демократичния характер на съюз. В същото време е, е, става дума за тясно сътрудничество между отделните граждани и социалните е, платформи. Нашият докладчик е, се опитва да хвърли светлина върху слабостите, разбира се, на този инструмент, е, за да се чуе в по-голяма степен гласа на европейските граждани, особено в днешните времена на економическа криза за да е, стане ясно, че е, гласът на европейският гражданин е от първестепенно значение за духа на европейската демокрация. Е, особено за да се чуе гласа на Южна Европа, бореща се срещу бедността и погазването на човешкото достоинство от наложения финансово-банков режим. Благодаря. Господин Дюран има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Господин Тимерманс, през 2009 година Лисабонския договор направи опит за изграждането на пряка връзка между гражданите и Европа. Е, но истината ни, призна... ни принуждава да признаем, че провалът е пълен. Тук говорим за 51, 53 са, е, впрочем през месец октомври бяха внесени две нови, значи 53 граждански инициативи, е, е, с повече от 1 милион е, европейски граждани, които ги подкрепят, са били допуснати, обаче нищо. Сега какво да ви кажа? Гражданите не са по-глупави е, от, от, от нас, от комисарите, така накрая ще, ще разберат, че това е празен звук. И тук се иска съсредоточено усилие, бюджетни средства, за да може да потръгне този инструмент. И, е, вижте, трябва да сме наясно. Вие имате една възможност. Или ще предлагате нормативни актове, или е, микрофонът на, на, на, на депутата Дюран е изключен поради превишаване на времеви регламент. Следващият е, господин Звер. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Шепфлин за чудесния доклад по Европейската гражданска инициатива. При определени обстоятелства ЕГИ може да функционира много добре, но естествено това означава много усилия за да подобрим европейската демокрация. Трябва съществено да намалим демократичния дефицит, който е на лице в момента. Ето за това пледира нашия докладчик. Европейската гражданска инициатива показва положителни резултати след 3 години. Повече от 50 инициативи са внесени, но само 3 всъщност са окачествени като допустими. Е, това естествено е, все пак е, показва редица слабости в процедурата. Ние не се нуждаем от каквато и да била демокрация, ние се нуждаем от една ефективно действаща партиципативна демокрация. Надяваме се, че с предлаганите промени ще съживим естествено гражданската активност и ще облегчим работата на всички от тези, които поемат инициативата в собствени ръце и желаят да упражнят правото си като граждани на Европейския съюз. Европейските институции са длъжни да засилят и укрепят този инструмент. Благодаря ви колега Звер. Съжалявам, че ви прекъснах малко по-ранничко. Е, госпожа Мици има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Е, ЕГИ е, е първият инструмент, който дава възможност на европейските граждани да играят изключително активна роля на европейско равнище и да участват в политиката да упражняват правото си на партиципативна демокрация. Това е много съществено, тъй като това е всъщност пряката форма на изразяване на политическа воля, на гражданска воля. Ние трябва да дадем възможност на гражданите да упражняват това свое право, защото това ще ги свърже с Европа. Това ще засили връзката им с Европейския съюз. Необходими са естествено много усилия, за да отстраним бюрократичните, административните, е, политическите проблеми. Е, трябва да дадем възможност на гражданите да участват в е, ЕГИ в рамките на един ефективно действащ процес, който ще им даде възможност да изразят своята воля. Госпожа Герик е една минута. Господин комисар, господин Тимерманс, от повече от година съм евродепутат. Когато мога пътувам до Ахен, до Гърлиц, до Обера Маргал, чувам от хората много често, че съм първия депутат, който действително се интересува от тях. Тоест Европа им е много далеч как да променим нещата? Все по-ясно ми става, че на Европа е необходима пряката демокрация, за да участват нейните граждани. Трябва да имаме коража да бъдем демократични. Радвам се, че има такава дискусия днес. 70 хиляди европейски граждани подеха кампания, за да има тази и дискусия днес, за което им благодаря. Европа трябва да бъде по-демократична и по-небюрократична. Не мислете, че гражданите са, а, не са достатъчно интелигентни, за да участват. Апелирам да бъдем смели, да има демокрация и да има референдуми. Благодаря на колегата Герике. Не виждам колегата Гигол, затова пристъпваме направо към спонтанните изказвания. Колегата Сабовска има думата. som veľmi rada že pán spravodajca schpflin vo svojej správe. благодаря господин председател. много се радвам че докладчикът шефлин се е концентрирал върху недостатъците на Европейската гражданска инициатива. Ако успеем да отстраним тези дефицити, тези недостатъци, действително ЕГИ ще се превърне в един ефективен е, демократичен инструмент. Е, това, че е, много от внесените искания за гражданска инициатива бяха отхвърлени в рамките на процедурата, донесе разочарование – също времено ставаше дума за важни теми, като е, забрана на е, злоупотребата с деца, е, е малтретирането на деца и така нататък. Е, е, не бяха съобразени редица решения на Европейския съд, както и административни решения на комисията. Благодаря, госпожо Саборска. Толкова много са заявките, че едва ли ще можем в рамките на спонтанните изказвания да е, дадем думата на всички, но ще се ограничим до един е, оратор от политическа група. Благодаря. Колеги, три извода се набелязват тук. Първо, Европейската гражданска инициатива е изключително важна за демократичния процес в Европа. На второ място, действаща уредба не действа. И на, второ място, и на трето място, разбира се, трябва да я усъвършенстваме. От политическа гледна точка е, се предлагат интересни идеи за реформа на инициативата. Не е възможно просто една инициатива да, да се ползва с подкрепата на милиони граждани и след това да бъде отхвърлена да, да, да, да, не, да не е, последва каквото и да било действие. Ние не можем да си затваряме очите за е, такова масово участие на гражданите и да му обръщаме гръб е, поради някакви технически неизправности. Определено, според мен, комисията е отговорна както за неуспеха, така и за успеха на тази инициатива. Благодаря. Следващият Колегата Скрипик е следващият. Благодаря, господин председател. Господин комисар, няколко пъти е, сме е, провеждали официални и неофициални е, разговори и дискусии. И от три години вече разполагаме с този демократичен инструмент. Но е, ето, че а, е, той много често се спъва и се проваля поради е, законодателното уреждане на процеса. И затова аз пледирам е, да отстраним е, слабостите в името на нашите граждани. Как инак да обясним на нашите граждани, че администрацията непрекъснато извършва някакви проверки, но същевременно не проверява именно най-важното собствените си органи, които би трябвало да установят допустимостта на внесените подписи и искането за ЕГИ как е, гражданите е, биха могли да е, се доверят на Европейската гражданска инициатива при това положение. Нека да направим така, че те да се върнат отново и да поемат инициативата в свои ръце. Благодаря. Следващият колега има думата. Quiseram-lhe dar a aparência daquilo que ele não é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 Опитваме се да променим антидемократични структури. Не бива да забравяме все пак, че договорът благославя тази инициатива. Този договор обаче забранява референдума, той е сключен зад гърба на гражданите, ратифициране по същия начин и сега, след няколко години, вече е в сегментът на така наречената партиципативна а, демокрация е окончателно дискредитиран. Само три инициативи са оказа, че изпълняват критериите за европейска гражданска инициатива, но дори и те не намериха а, приложение. Благодаря на колегата Ферейра, колегата Шолте. Колеги Шолтес? Hvala е, за беседо. Тори, državljanska. Е, Благодаря. Европейската гражданска инициатива представлява инструмент на пряката демокрация, т.е. за директно участие в демокрацията. Както чухме неведнъж днес, не е имало и успешни, и неуспешни инициативи, но нито една осъществена. Гражданите вероятно са разочаровани от европейските институции, защото те очакват, че онова, което е залегнало в закона, наистина ще сработи, че те могат да се ползват от демократичните си права. Трябва да се направят важни политически крачки, за да се съживи тази инициатива. Трябва да има много ясни правила, защото иначе инициативата не може да се осъществи. Благодаря на колегата Шолтес, колегата Ахмед. Думите гражданска инициатива звучат прекрасно. Идеята по принцип за повече демокрация, по-широко овластяване, е, преминаването на власт от нас, често ползващите се с недоверие, политици да отиде при гражданите е прекрасна, но докладчикът е прав. Три от 51 инициативи са допуснати, да не говорим, че по нито една не е действано. И за да е, е, може да се упражни демократичното право на всеки гражданин, трябва да се променят нещата. Трябваше днес е, на път за Страсбург да мина през Швейцария. Държава не членуваща в Европейския съюз. А вижте какво става там. Не само се разглеждат гражданските подписи, а се произвеждат референдуми. Какъв невероятен образец на истинска демокрация е Швейцария за нас. И според мен всяка държава членка на Европейския съюз може да се получи. Благодаря, господин Арнот. Последното изказване, господин Обермайер. Е, Европейската гражданска инициатива ЕГИ е, беше една чудесна идея е, да се включат гражданите в процеса на взимане на решения. Гражданите действително имат възможност да покажат, че са пълноценни участници в политическите процеси в Европа. И от три години те упражняват своето право. Но е, какво става с е, е, Еди? Планът Юнгер, Юнкер и съставът на, на комисията Юнкер се опитва действително да направи този инструмент ефективен. Но се оказа, че на практика това е, е тигър без зъби, е, защото съществува на хартия, но инак не може да се прилага. И затова, е, господин комисар, не ни правете на глупаци. Господин Тимерманс, от името на комисията. Нека повторя онова, което казах в началото. Комисията е готова да работи в тясно сътрудничество с господин Шоплин, с парламента, да видим доколко можем да приложим на практика подобренията, които препоръчва докладът. И аз с интерес очаквам да заработим заедно, за това да видим Какато и където е възможно, да подобрим нещата. Вероятно, на някой етап ще трябва да разгледаме и регламента, т.е. за евентуалното му изменение. Комисията в никакъв случай няма да се поколебае, ако това е необходимо. В същото време обаче трябва да кажа следното. Инициативата може да бъде превърната в нещо, което не е. И след това да се критикува това, че тя, видите ли, не е онова, което искаме да бъде. Но вижте, нещата са ясни. Инициативата се основава на договора. А договорът е прият и ратифициран от всички държави членки. Ние не можем да надхвърлим неговите граници, макар и да би било добре, вероятно. Комисията отговаря за това да прилага в тесния смисъл на думата договорът. А договорът гласи, че Европейската гражданска инициатива е инструмент за включване на гражданите в диалог това не е инструмент за законодателна инициатива на гражданите. Това е просто друго животно, извинете. И ако не ви харесва това животно, прекрасно. Обаче не обвинявайте това животно за това, че не е друго животно. Не е имало и намерение а, това, което предвижда Лисабонския договор, да разшири пряката законодателна демокрация. Става въпрос за разширяване на диалога в рамките на представителната демокрация, а не за въвеждането на альтернатива на тази демокрация. И аз съм сигурен, че парламентът не би искал да се постави в положение да подрони собствения си авторитет. Въвличаме гражданите в диалог за дадена политика. И да, ако комисията прилага строго правилата, да, за съжаление, доста често ни се налага да отхвърлим инициативите по несъобразност. Можем да променим правилата, ще видим. Можем да ги променим. Да съдействаме на гражданите да подемат такива инициативи, да преодоляват различни бюрократични спънки и така нататък. Ние, прочим, вече сме и опитвали да го правим Изслушвали сме всички вносители на инициативи, съветвали сме ги, дори сме им поредактирали е, текстовете, за да станат те допустими. Опитваме се да съдействам, без съмнение. Обаче не може да обвинявате комисията за това, че си върши работата за това, че прилага правилата. Бихте ни обвинили, ако не бихме ги изпълнявали. Сега, просто за да бъдем любезни към хората, които внасят инициативи, ние не можем да нарушим договора. И все пак, препотвърждавам готовността на комисията да работи в тясно сътрудничество с господин Шлёплин и неговите колеги, за да подобрим нещата. Аз все още виждам значителен потенциал в този инструмент. Твърде лесно е. След сравнително кратък период с лека ръка да го отхвърлим този инструмент, защото не ни отървал. Нека да не бъде по-голямото това, което е, но нека не го хвърляме на бонището преди да е осъществил целия си потенциал. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, господин Тимерменс. И в края на тази дискусия ще дадем думата на докладчика Шефлин. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на всеки, който участва в тази конструктивна дискусия. Всички е, с една или две изключения действително говориха е, конструктивно. Благодаря специално на е, заместник председателя Тимерманс. Нека да обобщим нещата, които бяха казани. Говореше се за ревалоризация на демократичните елементи. Това е нещо много сериозно. Трябва да помислим за последващите стъпки. Това също е изключително важно. И естествено, господин Тимерманс може би нещата се знаят наистина, но о, все пак не ми се иска така да казваме на бялото черно или на зеленото сиво. И би трябвало да помислим за това как да попроменим малко правилата и да ги използваме по-гъвкаво, така че да не затрудняваме излишно гражданите. Да, промените в договора. Според мен някой ден ще има промени в договора, но едва ли в пряка връзка с ЕГИ. Нека Европейската гражданска инициатива да бъде стимулът за комисията да помисли за това как точно би, могъл, би могла да промени законодателството, но и най-вече да внесе повече гъвкавост в е, практическата процедура, така че е, гражданите действително да могат е, активно да участват в политическите процеси в Европа. А те желаят това. През последните три години ние видяхме, че те желаят да участват. И така, още веднъж благодаря на всички, които участваха в дискусията и господин Тимерманс, топката е в вашето игрище в момента.